Добър ден, госпожи и господа. Моля ви да заемете местата си. Обявявам за възобновена сесията, преустановена на 24 май 2012 година. Протоколът и приятите